е устно запитване към комисията относно недохранване при децата в развиващите се страни. Давам думата на Линда Макаван, авторката на въпроса. Благодаря, господин председател. Целите за развитие на хилядолетието казват, че трябва да има изкореняване на бедността, на детската смъртност, на глада. Има известен напредък, но въпреки това броя на децата, които умират или страдат от недохранване е твърде голям. Нашата резолюция и въпрос имат за цел да накарат комисията да обърне по-голямо внимание на този въпрос. Недохранването представлява голямо предизвикателство. СЗО заявява, че недохранването е най-сериозната причина за смъртността при децата. На него се падат 75% от смъртните случаи под 5 годишна възраст. Освен това, то влияе отрицателно върху социалното и економическото развитие на страните. Ето защо ние смятаме, че трябва да се справим с проблема и да предоставим достатъчно и качествена храна. Това трябва да остане наша цел – и за напред. Гласувахме във вторник по този въпрос и смятаме, че той е изключително важен. Проекто документа на работната група на ООН и по-конкретно цел 2 от него заявява, че трябва да се изкоренят всички форми на недохранване до 2030 година, а до 2025 година трябва да има сериозно подобрение по отношение на смъртните случаи сред децата под 5 годишна възраст. Това означава, че броя на децата, които страдат от рахит, трябва да бъдат намалени с повече от 7 милиона до 2025 година. Във вторник нашия парламент гласува с голямо мнозинство да се подкрепи тази цел. Освен това смятаме, че бича на глада трябва да бъде премахнат до 2025. Призоваваме за по-устойчиво земеделие, за вземане предвид на конкретните нужди на жените фермерки, тъй като те допринасят за сигурността на продоволствието и по този начин допринасят и за изкореняване на недохраването като феномен. Какво искаме от комисията? Искаме действия и план, за да може да видим как ние в Европейския съюз можем да допринесем за постигането на всички тези цели. Имам предвид по-конкретно и Европейския парламент. Разбирам, че службите на комисията работят по план за действие за справяне с недохраването. Какво правите в момента в комисията, искам да попитам и как можем ние да допринесем. Не смятате ли, че трябва да се работи с международните партньори, за да се ускори процеса за постигане на целите? Възможно е да се намали степента на недохранване сред децата, но подобно на други политики на развитие трябва да има достатъчно много ресурси, координация и политическа воля. Тази седмица отбелязахме 25-та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на децата. Справянето с недохранването в последните 15, в следващите 15 или 20 години ще е много важно, за да може да се даде възможност на децата да водят приличен живот. Благодаря. Благодаря. Сега от името на комисията комисар Стилианидис. Уважаеми господин председател, уважаеми член на Европейския парламент, от името на комисаря Мимица съм днес сред вас и държа не да бъда благодаря на госпожа Макеван за този много уместен устен въпрос. Да припомни на всички ние, че недохранването не е само истинска човешка драма, но също така и економически въпрос, който може да попречи на устойчивото развитие. Държа да подчертая, че комисията е поела ангажимент за подобряване на настоящото положение. През последните няколко години Европейския съюз действително се превърна в ключово действащо лице в областта на храненето и постави политиката за насърчаване на храненето в основата на своята политика. Съобщението на комисията от 2013 година за главено подобряване на храненето при майките и децата в рамките на външната помощ, стратегическа рамка на Европейския съюз, разработи една стратегия по отношение на храненето с две основни цели. Първото е да се намали разхищението на храна и намаляване на недохаването при децата под предгодишна възраст. Също така разработихме и два е, плана за работа. Първият е свързан с недохаването в развиващите се страни, най-вече с намаляване на разкъщението на храна. И вторият план за действие предвижда как Европейската комисия ще използва 3,5 милиарда евро, с които разполагам, за намаляване броя на, на, децата страдащи от недохранване по света с 7 милиона. В този план за действие не се предвижда средносрочна оценка. При след това отчетността за разходът на финансовите средства и наблюдението на дейностите по отношение на политиките за насърчаване на храненето са много важна хоризонтален стълб на нашия план за действие за храненето. Скъпи колеги, напълно сме наясно, че специфичните намеси, разумните намеси по отношение на храненето, които се справят с основните най-наложителни нужди по отношение на недохранването не са достатъчни. Трябва също така да се заемем с основните първопричини за недохранването. Затова тази тема трябва да бъде обхваната и в други е, отрасли, като е, селското стопанство, образованието и управлението на водите. Това е една от причините, поради която комисията е отпуснала 3,1 милиарда евро за тъй наречените разумни намеси в областта на храненето, най-вече в областта на селско стопанство. Но за нещастие нямаме достатъчно данни за конкретните резултати от тези разумни намеси. Но за да се справи с този проблем, Европейската комисия възнамерява да насречи анализа на рентабилността и контрола над тези разумни намеси. Възоснова на тези си усилия, Европейската комисия може да вземе решение в рамките на средносрочният преглед през 2017 година да пренасочи някой от средствата за дейности, които дават по-добри резултати с цел постигане на поставените цели до 2025 година. Предвид големите предизвикателства, под които сме изправени, Европейската комисия не може да действа сама. Европейската комисия възнамерява да продължи кампанията за привличане на внимание към проблемите с, с недохранването в различни международни форуми, като например форумът Сън, движението за подобряване на храненето, в което в момента участват 53 държави. Европейската комисия също така ще подобри стратегическото си партньорство с ФАО, Асамблеята за храненето на СЗО и ще предполага всички усилия за запазване на усилията и инерцията на натрупана с работа срещу недохранването. И на трето място комисията ще продължи програмирането в рамките на програмния период 2014-2020 година. И не на последно място, комисията ще продължи сътрудничеството си с неправителствените организации чрез предоставяне редовно на информация и обмен на най-добър опит. В заключение, не сме напълно наясни, наясно, че ефективното справяне с недохраването изисква полагане на усилия на всички равнища и в това отношение приветствам интереса, проявен от Европейският парламент и ви благодаря за постоянната ви подкрепа. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи. От името на НДП госпожа Заборска за две минути. Дякуем пекне, пан председа. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Нека първо благодаря на председателя на Комисията по развитие Линда Макеван за документа, който изготви, който бе одобрен по време на миналия мандат. Благодаря и за установеното сътрудничество при процеса на внасяне на изменения. Благодаря на колегите от всички политически групи. Гласувахме по един документ, в който се излага процеса след 2015 година, процеса по постигането на целите на хилядолетието за развитие. Недохранването е сложен проблем, който засяга цялото общество. Недохранването е бреме, тъй като когато хората са недохранени, се нарушават правата им на човека – Нарушават се права, като правото на достоен живот за децата и правото на храна. Всяка една минута умират по няколко деца. И то не само защото в съответните държави се водят войни или защото децата са болни, а защото са гладни. Умират не само извинете, децата не само умират от глад. Има и хиляди деца, които на по-късна възраст се разболяват, тъй като като малки са гладували. Всички сме запознати много добре с статистическите данни, но по-важно е да установим сътрудничество, сътрудничество с други институции на Европейския съюз, с други организации, които работят в областта на продоволствието, като например ФАО. Важно е, че водим разисквания по тази тема тази седмица. Трябва да установим по-добро сътрудничество. Наистина трябва в по-голяма степен да поставим акцента върху бедността и глада и едва след това да се съсредоточим върху измененията в климата. За 4 минути Патриция Тоя комисарио. Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. За първи път се срещаме с вас в пленарна зала. Мисля, че въпросът, който обсъждаме, е изключително важен. Това е една от най-драматичните теми, които могат да съществуват. Много често има обстоятелства, които определяме като непредотвратими, но в крайна сметка те не са такива. Стига да намерим причините, можем да изкореним и последиците. Както каза и колегата, тук може да се направи нещо, трябва да поемем отговорност, ако проблема може да се реши, следва да го решим. Въпросът е дали сме готови да го направим и дали сме готови да приемем конкретните мерки. Недохранването а, у децата придобива и нови форми, така наречения скрит глад. Той не е толкова известен, не се показва както кадрите, които знаем от неправителствени организации и виждаме по телевизията – Съществува обаче такъв скрит глад и с него трябва да се справим. Сега действаме още по-решително, защото се навършиха 25 години от приемането на Декларацията за правата на децата. Аз искам да благодаря на нашия председател и на всички докладчици в Сянка. Европейския парламент трябва да покаже, не само чрез своята комисия по развитие, че сме готови да направим крачка напред и да работим много по-решително, отколкото сега. Нямаме право да празнуваме, да отбелязваме тази 25-та годишна на отреването на декларацията, ако не се справим с проблема с недохранването. Всеки ден чуваме за стряскащите данни, Знаем, че има ресурси, които се отправят в рамките на политиката по международно развитие, но тези ресурси не винаги се използват по най-целесъобразен начин. Ето защо би следвало да се контролира, да се следи какво се случва с тези средства и ресурси. Така че Казах вече, трябва да действаме с по-голяма решителност. Чухме за вашите планове. Много полезно би било да направим оценка на своите действия, за да видим доколко са ефикасни нашите програми и намеси. Бих искал да ви приканя да работите е, в е, тясна връзка с парламента, защото тук при нас има експерти, хора, които са готови с душа и сърце да работят за решаване на проблема. Много вече е направено. Някои от резултатите бяха очертани от Линда Макаван, на други от вас и можем да сме горди до известна степен. Но факта, че феномена се появява в места, където не сме е, свикнали да, да го виждаме, показва, че има много какво да се направи. Има голяма спекулация с цените на храните на някои места и ето защо има нужда от цялостна хоризонтална политика. Трябва да се изкорени проблема навсякъде. Да се намерят корените му и да се премахнат. Има нужда от нова финансова политика, спекулацията с а, стоки, които се търгуват а, на борсите а, с храни е недопустима. И накрая, а, наскоро говорихме за ролята на жените. Жените произвеждат 80% от храните в развиващите се страни, но 60% от жените в тези страни страдат от недохранване. И ето защо нашите политики трябва да са насочени към жените, защото те са двигателя на растежа в много развиващи се страни. Благодаря. Сега от името на групата на ЕКАРА, господин Яцкевич за една минута и половина. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, преди два дни тук в тази зала папата заяви, че не можем да приемем факта, че милиони хора загиват от недохранване, а ние изхвърляме толкова огромно количество храна ежедневно. Според данните на ООН ежегодно 1,3 милиона тона храна се унищожават. Но е ясно, че програмите за борба срещу недохранването няма да дадат резултати, ако не се промени законодателството по отношение на агрохранителната промишленост. Защо е възможно все още да се спекулира с цените чрез унищожаване на хиляди тонове хранителни стоки? Защо е допустимо това в предложението на Европейската комисия за разрешаване на, проблем, на проблема с надухаването при децата чрез насърчаване на равноправието между мъжете и жените и насърчаване на правата на жените ми се струва една ужасна шега крайно време е да си признаем а, истината и истината е, че европейското законодателство насърчава неморални практики в а, хранителната индустрия. Ако искаме наистина да се приборим с надухаването сред децата в момента, то трябва да започнем с много по-масштабни действия. Като, начало, като първоначално трябва да променим законодателството, което вреди на усилията ни за подпомагане на най-уязвимите. Господин комисар, моля ви, скажете ни какво възнамерявате да предприемате за промяна на законодателната рамка в цел за решаване на този проблем. Благодаря ви. А сега от името на групата на либералите думата има Луи Мишел. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. В момента в света преживяваме една мълчалива криза, която унищожава цели общности в развиващите си държави. И разглеждането на този въпрос в Европейския парламент ни трябва да признаем едно истинско економическо, хуманитарно и е, един истинска хуманитарна катастрофа, и е крайно време да предприемем мерки, които да преодолеят едностранните действия. Бяха цитирани вече данните. 52 милиона деца страдат от сериозно недохранване и първите хиляда дни от живота на детето са от първостепенно значение за неговото развитие. Всички знаем подоволствените кризи, които постоянно засягат Сахел и Субсахарна Африка. Аз обаче искам да знам какво възнамеряваме да предприемем, за да се справим с причините за този пич. И тук, разбира се, стигаме до въпроса за подоволствената независимост Имам много голямо доверие в вас, господин комисар. Присъствах на изслушването ви и съм убеден, че вие сте много добре запознат с, с този проблем. И бих искал вашият план и вашият подход да вземем предвид на първо място нуждата от хоризонтални политики, които да се случават не само върху недохранването, но и да се заемат с въпроса за продоволствената самодостатъчност. А друг важен въпрос е заграбването на, сърско, на земеделски земи, защото това е истински проблем в Африка в момента, който води до катастрофални последици. Повтигнат беше въпроса за управлението на водите и образованието. Трябва също така да, спо, да споменем и необходимостта от а, а, трансфер на познания от наша страна към развиващите се страни. И съм съгласен с колегата, който спомена, че не е скандално да се допуска спекулации на борсата с храни. Съгласна съм също така, че трябва да се насърчат правата на жените, да се признае огромната права, роля, която играят жените в економиката на тези страни. Така че, господин комисар, надявам се да излезете с един цялостен план, който да обхваща всички тези проблеми. Благодаря ви. А сега от името на Обединената левица думата ми госпожа Сенра Родрика за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Гладът убива стотици възрастни и деца, но това въжи и за Южна Европа. И там деца страдат от глад. В мой избирателен район в Галиция 20% от децата живеят под прага на бедността. Испания рискът от социална изолация и от живот под прага на бедността е с 60% по-висок в сравнение с 2007 година. Всичко това се дължи на политиката на Европейския съюз. Многонационалните дружества се нуждаят от бедните, защото им заграбват земите, заграбват им възможността за поминък. Трябва да се сложи край на подобна политика. В противен случай никога няма да се справим с проблема. Политиката на тройката доведе до глад и недохранване. Господин комисар, трябва да промените неолибералните политики на Съюза. Трябва да се предприемат мерки например мерки за противодействие на заграбването на земи от страна на многонационалните дружества. Трябва да престанем да сключваме споразумения за свободна търговия. Следва също така да променим селскостопанската си политика, така че да постигнем продоволствена самодостатъчност. Ако не се предприемат всички тези мерки, то всичко ще остане само на думи. Ще продължим да дискутираме и следващата година ще продължим просто да броим починалите от недохранване деца. Благодаря госпожа Хойбух от името на Зелените за 4 минути. Днес предстои да гласуваме по един значим доклад. Срамно е, че все още милиони деца гладуват. Срамно е, че на всеки няколко минути по едно дете умира от глад. Сърдечно благодаря на госпожа Макеван за изготвения доклад. Сърдечно и благодаря за това, че в него тя говори не само за недохранването, но и за лошото хранене. Не е достатъчно децата да приемат са просто достатъчно калории. За да могат да се развиват добре, храненето им трябва да е балансирано, трябва да съдържа витамини и други вещества. Няма да постигнем тази цел обаче, ако продължаваме с практиката на отглеждане на монокултури ако отглеждаме монокултури, няма да имаме възможност да отглеждаме различни сортове плодове и, или зърн, зърнени култури, което допринася и за високото съдържание на витамини в храната. Трябва категорично да застанем зад органичното земеделие като модел за развиващите се страни. То ще допринесе за тяхната продоволствена самодостатъчност. Ще трябва да обърнем внимание и на борбата срещу бедността. За целта трябва да насърчаваме древните сълскостопански производители, тъй като те имат потенциал да разпространяват органични методи на сълскостопанско производство, както и екологосъобразни такива. Те разполагат с потенциала да произвеждат храни, които отговарят на начина на хранене в конкретния регион. трябва да се вземат предвид и процеси като обработката на храни и транспорта. Но когато производителите нямат земеделски земи, те не могат и да произвеждат храна. С други думи, трябва да отстояваме традициите по места, трябва да отстояваме достъпа на местното население до земеделски земи, най-вече този на жените. Не бива да надделява онзи, който има повече пари. Победа трябва да удържи местното население. Не трябва по никакъв начин да насърчаваме по-нататъчното заграбване на земи. Абсолютно необходимо е да се инвестира в селското стопанство. Абсолютно необходими са подобни инвестиции, ако искаме да се борим срещу глада и бедността в развиващите се страни. Но не всички инвестиции в селското стопанство са от помощ. Ако частните инвестиции в крайна сметка повече или по-малко лишават от ресурси местното население, ако тези инвестиции не дават възможност на местното население да се изхранва и служат само за постигането на високи маржове на печалба на световните пазари, то няма да нахраним нито едно дете. В бъдеще, когато сключваме международни споразумения за търговия, трябва да отчитаме това. В противен случай развиващите се страни ще бъдат все по-зависими от международните пазари на суровини и от колебанията на цените на тези пазари. Те ще зависят и от спекулациите на борсите. Спекулациите на борсите ще определят дали децата в развиващите се страни ще си лягат гладни или не. Това е изключително неморално. Бедността и гладът могат да бъдат изкоренени, ако се ползваме с адекватна подкрепа от страна на местното население ако му дадем възможност да бъде самодостатъчно в продоволствено отношение. Трябва да екологизираме методите на сълскостопанско производство, така че да ги приспособим към измененията в климата. Защо? Защото развиващите се страни първи ще пострадат от измененията в климата. Благодаря. Следващият оратор от името на СПД, господин Башир, за една минута. Господин председател, уважаеми депутати, господин комисар, спомням си преди 30 години, през 85-та година, Боб Гелдов организира инициативата Life Aid за набиране на средства, за да може прекъсва председателя. Уважаеми господин депутат, бихте ли станали, за да ви виждаме? Това е едно от условията за изказване в залата. Освен това, върнете часовника назад. Уважаеми колеги, господин комисар, господин председател, преди 30 години, през 85-та година, Боб Гелдов и други организираха инициативата Life Aid за набиране на средства за облегчаване на положението в Етиопия. Сега Етиопия е изправена пред риск от нов глад поради контрола на водите на река Нил. За разлика от демократична Етиопия, военния, който управлява в Египет, се опитва да колонизира още веднъж река Нил. Тази политика не е устойчива. Етиопия контролира над 80% от водите на река Нил и трябва да има достъп до водите на тази река не само за целите на електричеството, но и за селското стопанство, за производството на храна и за доставки на вода за своето население. Всички страни на този регион трябва да имат право на достатъчно вода. Благодаря. Благодаря. Сега господин Майер за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, над 165 милиона деца под 5 годишна възраст са недохранени. 2,6 милиона деца ежегодно умират от недохранване в световен мащаб. Това е колкото тъжно, толкова и срамно. Недохранването води до конфликти, бедност и социална несигурност. Целите на хилядолетието за развитие на ООН вече доведоха до някои постижения. В миналото процентът на недохранване беше 18,7, към момента е 11,2%. Въпреки големите ни до момента постижения, броят на недохранените деца все още е неприемлив. Основната причина за това са бедност бедността и липсата на образование сред жените. Борбата срещу бедността в засегнатите от глад региони трябва да почива на по-ефикасното използване на средствата за развитие, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. Трябва да има по-ефективно сътрудничество между Съюза и държавите членки. Благодаря, господин Штиер. Хвала господине председниче, господине Поверениче, Господин председател, господин комисар, въпреки постиженията към постигането на целите на хилядолетието за развитие, факт е, че близо 1 милиард души страдат от недохранване. 200 25 милиона деца страдат от постоянно недохранване. В момента разполагаме с необходимите технологични възможности, за да осигурим храна за всички, но въпреки това деца продължават да умират от глад. И това е скандално, както каза папата, и се надявам да не сме забравили вече посланието, което той ни отправи и което ние подкрепихме с е, ръкопляскания одобрихме резолюция за новата рамка за развитие и поискахме от Европейския съюз и международната общност да се заеме с причините за недохранването. В тази резолюция, както казва както спомена и госпожа Макевен, бяха споменати някои от основните причини. Ако си припомним посланието на папата, си даваме сметка, че егоистичното поведение и политиките, които се основават на егоизма, са основната първопричина на този, за този проблем. И като християн-демократ аз държа да заявя, че проблемът с е, детското недохранване ни припомни, че човешкото достоинство трябва да се опазва от е, самото начало на човешкия живот. Първите хиляда дни от живота на детето са от важно значение. Важно също така и храненето на майката по време на бременността. Така че не е достатъчно само да твърдим, че трябва да се защитава човешкия живот от самото начало. Имаме нужда от ефикасни политики за достъп до е, храна и образование за децата. И за това се радвам, че комисията възнамерява да инвестира 3,5 милиарда евро в тази политика, както и да засили контролът и наблюдението върху резултатите от тези политики. Предполагам, че и съвета ще подкрепи усилията на парламента за премахване на глада, т.е. целта 0 глад. Благодаря ви, господин Гаспаро. Благодаря, господин председател уважаеми господин комисар. В тази зала папата ни напомни, че Европа има специална отговорност, когато става дума за справяне с бедността и недохранването. Можем да решим проблема само ако решим проблема на онези, които са засегнати, онези, които са недохранени. Европейския съюз трябва да обърне внимание на своите външни и вътрешни политики. Имаме нужда от ангажимент, от обещание за намаляване на глада. Само ако имаме глобален подход, в който да са намесени различни политики, можем да намалим степента на, на този проблем. Не можем да толерираме факта, че в някои е, бедни страни има напълнени складове, но празни стомаси. Като резултат от е, нашата политика и като резултат от заграбването на земите, както и спекулацията по отношение на храните. Госпожа Десарнес. Благодаря, господин председател. Недохранването е истински бич, който води до непоправими вреди за здравето на детето. Разбира се, трябва да действаме дългосрочен план с една уместна политика за развитието, която да обхваща образованието, управлението на земите, селското стопанство, продоволствената самодостатъчност, и тъй нататък. Но ако искаме да действаме незабавно, ако искаме да спасим живота на децата днес, имаме нужда от промяна в подхода и трябва да дадем възможност на всички да се възползват от напредъка на човечеството. Знаем как може да се намали смъртността сред децата. Това беше направено в Сахел благодарение на хуманитарната дейност, тъй като 1 милион деца бяха е, излекувани от 2006 година насам с 50 долара годишно с специфичните пакети за а, недохранени деца и Световната здравна организация напълно подкрепя тази този подход. Така че и нашата нова рамка за развитие трябва да вземе прави този подход да и да го прилага по-масштабно, за да може децата, които днес страдат от недохранване, да бъдат спасени утре. Благодаря ви. Думата има госпожа Хазекамп за минути и половина. Voorzitter, wereldwijd... Господин председател, в световен мащаб се произвежда достатъчно храна, за да бъдат изхранени всички. Въпреки това 1 милиард души гладуват. Това число 225 милиона деца. Това е неприемливо. Основната първопричина за глада и недохранването до момента реално не е била осъзната. Основната причина за глада и недохранването се корени в методите ни на сълско-стопанско производство. Можем да изхраним 10 милиарда души, при положение, че престанем да използваме ядивни култури, които произвеждаме за производството на биогорива и фуражи трябва да проведем широко мащабна реформа на общата сълскостопанска политика. Не можем да продължим да изразходваме 363 милиарда евро под формата на субсидии за сълскостопанските производители. Не можем да продължим да изпращаме свръхпродукцията си в трети страни. Трябва също така да консумираме и по-малко месо. Всеки 5 секунди някъде по света умира по едно дете от недохранване. Това е неприемливо. Трябва и може да предприемем нещо. Затова и подкрепяме предложенията на докладчицата. Обедени сме, че трябва да се премахнат селскостопанските субсидии. Благодаря. За две минути госпожа Халтала. On erittäin hyvä, että komissio kiinnittää huomiota tähän lasten riittämättömään ravitsemukseen господин председател, много е важно Европейската комисия да се съсредоточи върху проблема с недохранването на децата. Проблема е не само недостигът на храна, проблемът е недостигът на микроелементи в тяхната диета. А, знаем, че ако не разполагат необходимите микроелементи при храненето на детето през първите 5 години от живота му, това сериозно вреди на неговото физическо и умствено развитие. Както вече беше казано, Европейската комисия може да действа и чрез агенциите на ООН. все повече се развиват монокултурите и ние в Зелените предложихме един нов агроекономически подход, който също е обхванат в специалния доклад на ООН. Той предвижда разработването на много по-разнообразни култури и по този начин майките, които много често работят по земеделските полета в Африка, ще могат да предоставят много по-разнообразна храна на децата си, което е важно за тяхното развитие. Господин председател, бих искала да се върне и наказаното от колегата Луи Мишел. Сериозен проблем е изиграването на земеделска земя и трябва да разгледаме и този проблем. Как Европейския съюз чрез споразуменията за свободна търговия влияе, може и може да повлияе върху фактът, че големите мултинационални компании заграбват земеделска земя в Африка. По този начин намаляват възможностите за изхранване на малките селскостопански производители в тези страни. Има и кодекс с доброволни насоки и се надявам този кодекс един ден да се превърне в задължителен наръчник с насоки, за да вземем по-добре предвид нуждите на развиващите се страни. Благодаря ви. Думата има господин Корао за една минута. Грация, президента. Благодаря, господин председател. УНИЦЕФ, СЗО, Световната банка и ООН наскоро заявиха, че детската смъртност на деца между 0 и 5 години е намаляла с около 45%, значи около 150 милиона деца по-малко са починали. 80% от недохранените деца от друга страна живеят в Южна Азия и Африка отвъд Сахара. Много работа е свършена в Комисията по развитие, но има нужда от още действия. И ето защо искам да приканя колегите в парламента да приемат нашето изменение, насочено към устойчивото предоставяне на вода. Това е изключително важно, за да може страните да живеят независимо. 17 000 души загиват всеки ден поради липсата на чиста вода. Нека да не се забатачваме в разни дебати, 12 е, деца ще умрат е, по време на моето изказване. Господин Фудулис, благодаря. Начина по който се изхранват децата до 5 годишна възраст е, показва доколко едно семейство е състоятелно. Много е важно децата да получават достатъчно храна в първите дни и години от своето развитие. Е, важно е за тяхното умствено развитие, физическо развитие. Между другото, в някои страни, не толкова далече от мястото, където се намираме, също има деца, които са недохранени. Поради политиките на тройката в Гърция има хора, които не могат да изхранват децата си. Учителите дават от своите мизерни заплати, за да може децата да се хранят в училище. Защото има много деца, които не могат да платят за храната, която получават в училище. Това е срамно. Нашите деца страдат поради нашите политики, а тук а, говорим за Африка отвъд Сахара. Господин Вента за две минути. Пани председател, пани комисажу. Господин председател, господин комисар, светът е изправен пред проблем с глада който засяга най-вече децата. Постигнахме значителен напредък в посока към постигането на целите на хилядолетието за развитие, тъй като броят на недохранените деца в развиващия се свят намаля на половина. Но проблемът продължава да е особено сериозен. Първопричината за него в световен мащаб е бедността. Най-засегнати са Азия и Африка, южно от пустинята Сахара. Съгласно статистическите данни, 100 милиона деца по света страдат от глад. 50 милиона от тях са рахитични. 160 милиона деца не се развиват добре. Недохранването се отразява неблагоприятно върху физическото и умственото развитие на децата върху способността им да се концентрират и да учат. Тоест, то се отразява върху бъдещето им, тъй като не им дава възможност да се измъкнат от бедността, в която израстват. Вчера гласувахме по доклада за рамката за развитие до 2015 година. В този текст отчетохме като основен проблем бедността, както и недохранването и глада. Като член на Комисията по развитие подчертавам, че трябва да подпомогнем развиващите се страни, като им дадем реална възможност за развитие, така че в бъдеще да бъдат самодостатъчни. Не можем да откажем да предоставим помощ, най-вече при извънредни ситуации, когато гладът засяга цели семейства. Недохранването е особено опасно за бременните жени, тъй като може да се отрази върху развитието на децата им. Недохранването е проблем, с който трябва да се справим, защото така ще дадем бъдеще на децата, ще им дадем възможност да се грижат за себе си и за семействата си. На всеки 5 минути умира по едно дете. Това е нещо, с което трябва да се справим. Госпожа Мици за минута и половина. Господин председател, господин комисар, в обращението си към парламента папата заяви, че е недопустимо милиони хора да умират от глад, при положение, че ние хвърляме толкова много храна ежедневно. Мисля, че всички безспорно са съгласни с това твърдение. Какво ще направим, за да спрем този, този ужас? Един милиард души по света страдат от недохранване. Много деца страдат от недохранване, в някои случаи дори загиват от този проблем. Какво ще направим на глобално равнище, за да може децата не само да имат достатъчно храна, но и да се възползват от добре равновесена диета? проблем е и недохаването при бременните жени, което също се отразява на новородените. Ето защо трябва да се случим върху храненето на майките и на малките деца, тъй като първите хиляда дни от живота са от ключово значение с тяхното развитие. Важно е да се работи и за образованието, тъй като образованието ще ни помогне да се преборим с недохранването и бедността и ще подобри цялостно социално положение в тези страни. Образованието по отношение на храната и земеделието трябва да станат, основ... да станат в основна част от образователните системи, като този начин ще принесат на, на хората в развиващите страни да водят достоен живот. А затова бих искала да попитам комисията какви планове ще разработи, за да помогне на жените и децата в развиващите страни да се измъкнат от смъртоносния капан от недохранване и смърт. Благодаря ви. Думата има госпожа Бесера за минути и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря за този толкова добър документ, който обсъждаме в момента. Проблема с недохраването не е проблем само на развиващите се страни. В някои европейски страни той също е на лице. В моята страна случва нещо скандално. Много деца не могат да получат необходимите хранителни вещества, за да се развиват както трябва. Искаме те да станат стойностни граждани. Как обаче да се случи това, ако не можем да се справим с глада? И не само в развиващите се страни. В Европа не можем да се справим с него. Комисията говори за образование. Аз мисля, че европейските страни обаче трябва също да бъдат защитени от гледна точка на сигурността на продоволствието, тъй като всички казваме, че децата са нашето бъдеще. Дано да защитим правата на достатъчно храна. Благодаря. Господин Диес Демера, две минути. Благодаря. Говорим за правото на храна като за морален ангажимент. Над 75 милиона деца под 5 годишна възраст страдат от недохранване, а още 52 милиона деца страдат от тежко недохранване. По този проблем трябва да се предприемат действия от спешен порядък. Въпросът, който обсъждаме днес, се разисква наистина своевременно още повече като се има предвид, че във вторник с голямо мнозинство подкрепихме проект за резолюция за рамката за развитие след 2015 година. Позицията ни е повече от ясна. Обедени сме, че правото на храна е основно право на човека. Целта ни е да изкореним глада най-късно до 2025 година. Усилията за изкореняване на глада и недохранването, както и на скрития глад, трябва да се съсредоточат върху децата и жените с малки деца. Приветствам факта, че една от целите за развитие за след 2015 година е изкореняването на всякакви форми на недохранване до 2030 година, най-вече сред децата. Но трябва да отправим поглед и отвъд тези цели. Трябва да положим по-големи усилия за подпомагането на развитите страни в областта на водоснабдяването, селското стопанство, рибарството, природните ресурси, Следва да подпомагаме и жените, така че да могат да водят здравословен начин на живот. Така и всички членове на техните семейства ще могат да живеят здравословно. Благодаря. Благодаря. Господин Тарабела за минута и половина. Господин председател, господин комисар, скъпи, при... скъпи колеги, като член на Комисията за равенство на половете в Комисията, държа да подчертая, че детското недохранване е истинска несправедливост. А има и вътрешна несправедливост в тази тенденция, защото момичетата са по-дискриминирани по отношение на, мом... на момчетата. То защо по 5 годишна възраст момичетата страдат три пъти повече от недохранване в сравнение с момчетата. Също така има и по-голяма опасност от смъртност сред малките момичета. И като се вземат предвид и всички културни и религиозни практики, които засилват дискриминацията срещу момичетата, трябва да, се, да имаме предвид тези факти, когато разработваме нашите политики. Освен това, ако жените селски стопани в различните страни имаха всичките възможности за производство като мъжете, те можеха да увеличат рандемана си с 20 до 30% и можеха по този начин да принесат преодоляване на недохранването и да спасят близо 100 до 150 милиона души от този бич. То защо трябва да се сложи край на несправедливото третиране на малките момичета. Имаме нужда и от специфични подходи за борба срещу детското надохранване в развиващите си страни. това според мен трябва да бъде един от основните ни приоритети. Благодаря ви. Думата има Кукъм за две минути. Дякуем пекне, пан председаючи. Так. Благодаря, господин председател. Почти 1 милиард души в света страдат от недохранване. Над 2 милиона и половина деца в развиващите се страни умират всяка година поради недохранване. Според няколко оценки, до края на 2014 година около 500 хиляди души ще бъдат изправени пред сериозно недохранване. Много от причините за този феномен са свързани с човешката дейност и съответно могат да бъдат избегнати. Има политическа нестабилност, която води до недохранване. Добре е да се съберат статистически данни, за да се види как може да се избегне въздействието на политическите конфликти върху децата. Правителствата трябва да работят за осигуряване на достатъчно храна. Националните планове за продоволствие трябва да бъдат координирани по по-добър начин. Комисията и държавите членки следва да мобилизират е, средства в дългосрочен план с цел изкореняване на проблема и да сътрудничат и с трети страни. Финансовите инвестиции и ресурси са много важни, когато говорим за справяне с проблема на недохраването. В много случаи, например по отношение на Мали или на Сирия, самото спиране на конфликта и създаването на политическа стабилност – възоснова на дипломатически преговори е, би имало голяма важност. Точно толкова голяма важност, колкото и финансовата помощ. Благодаря, господин Капуто, за една минута. Благодаря, господин председател. Недохранването при децата и гладът в световен мащаб трябва да са сред приоритетите на Европейския съюз комисията трябва да приложи ефикасни политики за борба срещу разхищението на храна. Над 200 милиона деца по света страдат от недохранване. В развиващите се страни 2,6 милиона деца годишно умират от недохранване. Там е много по-висок и процентът на детската смъртност. Ето защо Европейският съюз трябва да предприеме действия. Въпросът е много сложен. Трябва да бъдат включени повече области на политика, като например селското стопанство, образованието, водоснабдяването и други. Само така можем успешно да се справим с проблема. Европейският съюз трябва да предприеме по-бързи действия, като привлече за сътрудничество и други страни, като членовете на Г8 и членовете на ООН. производителите на храни, както и дребните сълскостопански производители, трябва да имат повече възможности за продоволствена самодостатъчност. Госпожа Шуйца, за две минути. Габриела Мистрал, чиланска добитница Нобелеве награде, е още преди 70 години написала –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 Децата имат нужда от добра храна, за да се развиват добре. Не можем да отлагаме решаването на проблема. Трябва да предприемем действия сега. Как успяхме да изгубим толкова много време? Всички ние носим отговорността за тази огромна загуба на време. Господин комисар, вярвам, че вие действително проявявате ангажираност в тази област. Приветствам усилията ви за установяването на международно сътрудничество. Приветствам също така и плановете ви за оценка на ефективността на политиките. Уверена съм, че ще продължите да си сътрудничите с Европейския парламент. Благодаря на госпожа Макеван за това, че продължава да поставя голям акцент върху тази тема. Още повече като се има предвид, че приехме и резолюция за световната рамка за развитие. Не бива да забравяме и посещението на папата – В обращението си към парламента той заяви, че не можем просто да стоим с кръстени ръце при положение, че в света се разхищава толкова много храна. Трябва да сме активни. Трябва да видим какво може да направи всеки един от нас. Похвални са целите на хилядолетието за развитие. Можем да постигнем не малко, но единствено ако работим заедно. Благодаря. Една минута за госпожа Кабесон. Благодаря ви, господин председател. Европейски съюз трябва да се сръчи върху борбата срещу недохранването в развиващите си страни. Въпреки това кризата засилва този проблем и поставя под заплаха изпълнението на целите на хилядетието за развитие. Средствата, предвидени от Европейската комисия са недостатъчни. Ето защо би трябвало да преразгледаме първоначалният план и да вземем предвид планът на УНИЦЕВ. Бих искал да се спра на три важни компонента. Първият трябва е програма за първите хиляда дни от живот, които се смятат за ключови за неговото развитие. Второ, също толкова важно е участието на жените в разпределението на ресурсите, защото очевидно, когато жената няма достъп до ресурси, има по-силна опасност от недохранване. И затова трябва да се даде собственост над земите, над, над земите на жените. Благодаря ви за две минути, госпожа Благодаря. Господин председател, всяка година в развиващите се страни загиват над 3 милиона деца. И недохранването е най-големия виновник за смъртността у децата под 5 годишна възраст. Борбата с този феномен продължава да бъде една от най-важните ни цели и в рамките на целите за развитие на хилядолетието. Чухме за бедността, чухме и за други фактори, Би следвало да се спомене обаче и липсата на достъп до здравеопазване. 85 милиона души в света в момента не получават необходимите хранителни вещества, за да живеят нормално. Основната част от тях се намира в Африка отвъд Сахара, но и много азиаци са засегнати от същия проблем. Милиони деца отиват на училище всеки ден недохранени. Вече беше казано, че първите хиляда дни от живота на всяко дете са изключително важни. Това е критичен период и точно в него не би следвало да се стига до недохранване. Последиците иначе са много големи. Ето защо, когато говорим за развитие и за сътрудничество, трябва да положим повече усилия. Иновативното финансиране би било добра мярка. Имаме нужда и от альтернативно финансиране. Храната трябва да е налична и хората трябва да имат достатъчно добър достъп до нея. Освен това, храната трябва да е съобразена с нуждите на децата. Следва да се инвестира повече в образованието, в обучението. Жените фермери следва да имат същите права на достъп до услуги, както и мъжете фермери. Искам да приканя комисаря да работи е, по всички тези въпроси, които изредих, защото имаме нужда от инвестиции и политическа воля. Госпожа Родриге, за една минута. Не бива да говорим за недохранване, а за глад. Гладът сред децата Гладът сред децата в Европейския съюз, най-вече в страните, в които провежда своята политика тройката, това е темата, за която трябва да говорим днес. В Португалия училищата отварят вратите си и в събота и неделя, за да могат децата да хапнат. Защо? Защото родителите вече не са в състояние да изхранват децата си. В Португалия са засегнати 29% от децата. 29% от децата там живеят в бедност, предизвикана от политиката на строги бюджетни економии. Децата в моята страна гладуват. Гладуват и децата в Испания, Гърция и Ирландия. Какво ще предприеме комисията, за да се справи с глада и бедността тук в Европейския съюз? Благодаря, господин Хейс, за две минути. Майкро, please. Дали λειτουργεί микрофона си? Моля да включите микрофона си. Благодаря ви, господин председател. Приветствам тази резолюция и поздравявам госпожа Макеван за нейната работа. Важно е да признаем, че беше постигнат значителен напредък в областта на недохраването през последните няколко години. И през 2015 година не само по отношение на целите на Клетото за, за развитие, но и предвид факта, че 2015 година ще бъде Европейската година на развитието, би трябвало да се съсредоточим върху този проблем, както в комисията, така и в парламента с цел постигане на напредък. Както казаха и други колеги, всеки ден 22 000 деца умират от недохранване и 19% от тези смъртни случаи са в... и 90%, 90% извинете, случаи са в Азия и Африка. И всеки един от тези смъртни, смъртни случаи може да бъде предотвратен. И затова трябва да гарантираме, че разполагаме с необходимата политическа воля, за да постигнем тази промяна. Колегите заявиха, че трябва да подкрепим земеделците в различните страни, да им гарантираме необходимата технология и необходимата подкрепа. Споменахме и колко важно да се подобри диетата, за да се гарантира, че има и да се гарантира, че има достойчиви доставчици на хранителни стоки. Трябва също така да се гарантира изправянето с дискриминацията срещу жените в развиващите се страни. Трябва също така да се вземем и с подобряване на образованието на жените. Трябва също така да се насърчава и кърмането за, с цел избягване на заразяването поради нискокачествени водоисточници както вече казаха много колеги, първите хиляда дни от живота на детето са от жизненно важно значение за справяне с последици, дългосрочните последици от недохранването. Друг проблем, с който трябва да се заемем, са спекулациите с цените на хранителни стоки. И въпреки, че беше постигнат напредък, може да, да постигнем още много. И мисля, че заедно с, с партньорите ни по света ще можем да постигнем истински напредък. Благодаря ви. И така преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Осем колеги са поискали думата. И всички тези колеги ще имат възможност да се изкажат, но ще ви помоля наистина да се придържате към времето за изказване от една минута, за да може всеки да получи думата. Господин Глезиус за една минута. Благодаря господин председател. Недохранването у децата. Самото заглавие е стряскащо. Всички приемаме, че проблема съществува, че децата ходят гладни. Всички, които се изказаха днес, казаха за неща, които и аз подкрепям, но не е достатъчно само да се говори. Трябва да се справим с корена на проблема. А корена е системата, която се основава на капиталистическия подход, на финансите. Нека да не се заблуждаваме. Г20, е цялостната економическа система на света, войната, която се води срещу населението на страните, парите, които се инвестират в отбрана. Всичко това са причини. Очудих се, че папата преди два дни не говори за започване на борба срещу търговията с оръжие. Ако нашите политики бяха изградени по по-добър начин, щяхме да разполагаме с необходимите пари и с необходимата храна, за да изхраним населението. Но, за съжаление, това не се случва в света. Благодаря, госпожа Гал. Благодаря, господин председател. Ежедневно 25 000 деца по света стават жертва на недохранване. 800 милиона души по света са недохранени. Наскоро бе приета една декларация, в която сред целите бяха заложени мерки за борба срещу недохранването. Като съпредседател на работната група на ООН за устойчиви цели за развитие, Унгария изигра решаваща роля при приемането на тази декларация. До 2025 година делът на страдащите от недохранване деца по света следва да спадне под 40%. Това изисква много активни действия както от страна на държавите членки, така и на Европейския съюз. Европейският съюз вече постави началото на много добри инициативи в тази област трябва да им обърнем внимание. Нека вземем за пример само, например, програмата за разнообразна и здравословна храна за децата в Унгария. Ако подобни програми бъдат възприяти в световен мащаб, то това ще се отрази благоприятно на Европейския съюз и на държавите извън него. Господин Сайман a mai megbeszélésünk során nagyon sok szám hangzott el bár én egyetlen egy számot tudok igazából. Днес бяха упоменати немалко статистически данни. Аз заставам зад една единствена цифра и това е цифрата 0. Единствената цел, която трябва да си поставим е да сведем до 0 броя на гладуващите деца. Ако Наистина е установено, че първите хиляда дни от живота на детето са решаващи и ако за нас е толкова важно децата да се хранят добре и здравословно през първите хиляда дни от живота си, то тогава ще трябва да действаме. В моята страна, Унгария, всяко второ новородено е изправено пред вероятност да гладувам. Не бива да даваме добри съвети на трети страни. Нека решим собствените си проблеми. Господин Вайгел. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, Искам да обърна внимание на немалкото проблеми, пред които са изправени децата, живеещи в беженски лагери. Постоянно се увеличава броят на бежанците. Сред тях има все повече деца. Международната общност не решава своевременно проблемите на бежанците. Проблемите на децата в бежанските лагери все повече се обострят. Разполагаме с все по-малко средства за справянето с тези проблеми. Международната общност трябва да помага не само на бедстващите, тя трябва да допринесе за по-доброто координиране на действията в световен мащаб. Трябва да помогнем на децата сега, ако все още имаме време. Благодаря колегата Мариас. Господин председател, детското недохранване е явление, което се засилва поради мерките за бюджетна строгост, стил Меркел и тя започва да засяга включително и страните в Европа, което предизвиква истинска подоволствена криза в редица държави. Говорим за 40% населението, което живее в бедност над 390 милиона деца живеят в крайна бедност. Положението не истина е катастрофално, особено сред многобройните семейства. Броят на децата, които припадат от глад в гръцките училища, се увеличава непрестанно. И има само едно решение, господин председател, да се отменят меморандумите и да се сложи край на политиката на благодаря ви. Благодаря, господин председател. Искам да поговоря за корените на проблема в развиващите се страни. Вече споменахме много от тях. Военни конфликти, престъпни групировки, Даже в Европа има недохранени деца. Например, в източна Украина децата страдат по начин, който не сме виждали в цивилизования свят. Ето защо трябва да работим за мир, за сътрудничество с а, страните. Аз подкрепям естествено всичко, което каза докладчика, всички действия, но ако има мир и сътрудничество между всички държави по света, този проблем би бил много по-малък. Европейския съюз трябва да демонстрира пример. Папа Франциск ясно заяви нещо подобно. Същото въжи и за лауреата на наградата Сахаров, господин Ферайра. Е Благодаря, господин председател. Гладът и недохранването сред децата имат структурно измерение. Ясни са първопричините за тези явления. Те се коренят в моделите на селско-стопанско производство. Не се инвестира достатъчно в селското стопанство. Работещите в тази област във все по-голяма степен биват лишавани от поминък. Малките и средни стопанства фалират. Секторът се приватизира и либерализира. Прилагат се принципите на свободната търговия. Селскостопанските производители биват лишавани от земите си, което ги вкарва в зависимост. Това е една несправедлива, експлуатираща, потискаща система. Явлението, за което говорим, показва, че е крайно време да проведем тези разисквания. Говорим за инвестиции от страна на страните донори, но проблемът се свежда не само до инвестициите, става дума за етичен, за морален проблем. Благодаря, госпожа Яконсари. благодаря ви. Тази резолюция е изключително важна и всяка и представлява важна стъпка в борбата срещу тежкото надохранване. Бих искала и аз ви задам въпроса, който зададе колегата Глейцус. Защо се стига до този проблем? Защо се стига до този бич? Особено притеснително в Африка е заграбването на земеделски земи. Или казват други думи, богатите арабски държави, мултинационалните компании купуват земеделските земи на местното население, защото знаят, че планетата ни няма на къде да се разширява и земеделските земи са ограничено количество. Но в момента, в който тези мултинационални компании се стана собственици на земята, те решават какво ще се произвежда и в какви количества. И това вреди на малките е, фермери и вреди на развитието на селско-стопанския сектор в Африка. Нали това не е един не, неоколониализъм? Аз бих казала, че е. И затова смятам, че Европейската комисия би трябвало да се съсредоточи върху Африка и върху проблема с заграбването на земи. Благодаря ви. Сега от думата на комисията, думата има господин Стилианидис. Майкро микрофон, ако обичате. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви за този задълбочен дебат. Благодаря ви за интересните позиции. Например, по отношение на ролята на жените, ролята на местните земеделци и естествено проблема с управлението на земите. В този дебат има някои ключови теми. Мисля, че засилването на инициативите и ангажимента от страна на комисията да работи за достатъчно добър хранителен режим показват, че комисията е била права в своите инициативи. Държавите членки са готови да работят в тази област. Италианското председателство готви заключения на съвета в областта на изхранването. По този начин ще се подобри координацията между държавите членки. Европейския съюз ще стане лидер в справянето с този проблем. Миналата седмица Международната конференция посветена на изхранването, на изхранването демонстрира, че над 170 държави са готови да работят за изкореняване на проблема с недохранването. Прие се и така наречената Римска декларация – ето защо искам да приветствам предложението за резолюция на Европейския парламент относно изхранването. Приветствам и инициативата на госпожа Макаван, която е председателка на парламентарната комисия по развитие. Надявам се искрено, че чрез нашите съвместни усилия недохранването ще остане в историята веднъж за винаги и ще положим пътя към устойчиво развитие. Благодаря ви за този дебат по този толкова важен въпрос. Благодаря, казва председателя. Получихме едно предложение за резолюция. Така дебата ще приключи. Гласуването е днес в 12 часа. Следващата точка е случаите на нарушаване на правата на човека, демокрацията и правовата държава.